Uh, uh, Уважаеми колеги, предлагам да започнем заседанието. От понеделник вече знам, че в доста от комисиите липсват колеги по различни причини, но мисля, че не бива да губим повече време. Знаете, че дневният ни ред за днес е много натоварен, така че бих да приветствам, бих искала да приветствам всички ви с добре дошли Нямаше молби за изменения в проекта за дневния ред. Както винаги, създанието ни се излъчва в интернет. И също така, както винаги, времето, което сме предвидели за всяка точка от дневния ред е, с с на характер и затова ще помоля колегите от секретарията да бъдат бдителни тъй като може да има непредвидени изменения в дневния ред и най-вече промяна в времето отредено за отделните точки. И така преминаваме към точка 2 от дневния ред, одобрение на протокола от заседанието от 26 и 27 ноември. Както винаги, протоколът ви беше раздаден. И ако няма възражение, в края на заседанието протокола се смята за прият. Точка трета от дневния ред съобщения на председателя. За момента няма такива. Решенията взети на заседанието на координаторите днес ще ви бъдат съобщени и ще бъдат одобрени утре така стигаме до първа точка по същество от дневния ред. Става въпрос за представяне на външното проучване относно плановете за интегриран градски транспорт и политиката на сближаване. Бих искала да кажа, че експертите ни вече са сред нас. И предлагам да действаме по следният начин. Първо ще изслушаме господин Волган Шаде и господин Стефан Клюк от Франхофер институт за научно-изследователски изследвания и нововведения, след което ще изслушаме колегата от консултантската компания Си Делфт. След това ще преминем към въпроси и отговори. Няма да ви определям време за изказване, но се надявам да проявите здрав разум. Може би 10 минути ще бъде добра идея. Не знам кой ще започне, господин Шаде или господин Лук. Благодаря ви, госпожо Хюбнев, за въведението и добър ден на всички. За нас е удоволствие да ви представим днешното проучване. Все още очакваме PowerPoint презентацията, но мога да започна с въведението, докато чакаме PowerPoint презентацията, пък и всички разполагате с моето представяне на хартия. И така ще говорим за проучването относно плановете за, интегриран, за интегриран градски транспорт и политиката на сплечаване. Темата е важна, тъй като, както знаете, в момента се водят преговорите за финансирането за следващия програмен период на политиката по сближаване. Беше публикувана и бяла книга за европейската транспортна система и единото европейско транспортно пространство. Бялата книга беше публикувана през 2011 година. И нашето проучване засяга две основни теми. Държа да отбележа, че освен нашите два института участваха и, участва и, консултантската компания TGI от Обединеното кралство. Сега ще чакаме появата на диапозитивите. Ще ви помоля да използвате представянето на хартия. Представям ви основната структура на получването. Първата е основната информация и методологията на проучването ни. След това преминаваме към изследванията на конкретни примери или казуси, които разгледахме в рамките на нашето проучване. И третата част са препоръките и заключенията. Аз ще започна с въведението, след което колегата ще представи конкретните примери, а господин Клюк ще представи заключенията и препоръките ни. Извинете за техническите проблеми. така започваме с въведението на нашето проучване. Имахме две основни цели. Първата е да представим ясно разбиране за инструментите за градско планиране и в частност те наречените СъМС, плановете за устойчива градска мобилност и плановете за устойчив градски транспорт двете понятия все още не са достатъчно добре изяснени Истинахме до извода, че двете понятия значат едно и също. Така че ние приемаме определението планове за устойчиви градска мобилност или абревиатурата на английски, английския е SUMPS. Втората ни цел в това проучване беше да установим връзката между политиката по сближаване и плановете за устойчива градска мобилност т.е. между инструментите за планиране и инструментите за финансиране. Минаваме към следващият слайд. В него е представен настоящото положение с финансирането за транспорта в рамките на политиката по сближаване за периода 2007-2013 година. Наясно сте, че бюджетът беше от 347 милиарда евро за този период и около една четвърт или малко повече от тези средства бяха посветени на транспорта и финансирането на транспортни проекти. Ние сме се спрели върху един вид транспортни проекти, а именно транспортните проекти в градска среда. И на тях са отделени едва 2,3% от общият бюджет от 347 милиарда евро. Или други думи става въпрос за приблизително 8,1 милиарда евро. Това е положението до 2011 година, така че вероятно през последните две години са, се отпусна, са били отпуснати още няколко милиарда евро. 70% от населението на Европейският съюз живее в градовете и затова това Транспортът в градска среда е особено важен фактор за устойчивото развитие на градовете. Но ние смятаме, че развитието до момента е недостатъчно и че 2% отделени на транспорта в градска среда са недостатъчни. Следващият слайд обяснява какви са инструментите за финансиране Разбира се, може да има финансиране по фонда за развитие на за регионално развитие или кохезионният фонд или съвместно и по двата структурни фонда. Друг важен елемент при разработването на планове за устойчив градски транспорт е създаването на конкретни оперативни програми, които предоставят възможност за създаване на мрежи за образование или или мрежи за обмен на добър опит, с които са Интерек 4C или Epson, както и Urbact 2. Важни са и двата подпомагащи инструмента Jaspers, който подпомага разработването на проектите и планирането на проектите и подпомагащият инструмент Jessica, който дава възможност за финансиране на инвестиции с възвръщаемост в градска среда. Мисля, че се справихме с проблемите с техниката. Друг важен елемент е свързан с политиката в областта на транспорта, което също трябва да бъде взето предвид в рамките на политиката на сближаване. Бяха публикувани два документа през 2007 и 2009 година. Става въпрос за Бялата книга и за плана за действие за градска мобилност. Там се подчертава, че градовете се нуждаят от подкрепа при разпотването на планове за устойчива мобилност. И на второ място, както вече споменах, през 2011 година беше публикувана Бялата книга за общото европейско транспортно пространство където ясно е разписано, че до 2015 година трябва да има 60% намаляване на емисията въглероден диоксид от транспорта. Като се вземе предвид, делът на емисиите от въглероден диоксид от транспорта в градска страна, които представляват 40%, това ясно показва, че и транспорта в градска среда трябва да допринесе за намаляването на емисиите от парникови газове, да се достигне окончателната цел намаляване с 60% до 2015 година. В тази бяла книга също така за първи път ясно се заявява, че съществува връзка между политиката по сполижаване и плановете за устойчива градска мобилност, мобилност и се дава възможност за подкрепа за постепенното въвеждане и разработване на тези планове за устойчива градска мобилност в Европейския съюз. Следващият следващата част от нашето, нашето проучване се опитва да даде определение на СъМП или на плана за, град, за устойчива градска мобилност. За момента няма такава дефиниция. Има научна литература, която е посветена на тази тема и ние използвахме една от тези публикации в нашето проучване. Тя идва от проучването Руприхт, където се твърди, че става по-стратегически план създаден, за да задоволи потребностите по отношение на мобилността на гражданите и предприятията в градовете и в техните околности, че подобряване на качеството на живот. Има и някои други критерии, които използвахме и при проучването на конкретните проекти, за да преценим дали някои конкретни проекти задоволяват всички критерии или има недостатъци, недостатъчно постижение по някои критериите. Първо трябва да се имат предвид разходите и ползите на транспорта. Плана трябва да се вписва в дългосрочна визия за градското развитие и трябва да предлага конкретни цели, спрямо които да се оценяват постиженията, постигнати по този проект. Също толкова важна е цел, че трябва да се вземат предвид проблемите, свързани с гарантиране на социално равенство и опазване на околната среда. Също толкова важно е да се прилага интегриран подход, който взима предвид всички различни от политики, не само по отношение на транспорта, но и по отношение на урбанизацията и плановете за урбанизация. Може също така да се вземат предвид и някои аспекти на енергийната политика, свързани с транспорта. При разработването на тези планове ще вземат участие различни равнища на властта, например, градските власти и в страните, където регионалните власти играят важна роля в планирането, те също трябва да вземат участие при разработването на тези планове. И накрая, важно е да има подход с максимално участие на всички заинтересовани страни. Нека сега погледнем структурата и а, участието на различните участници при разработването на проектите и прилагането на плановете за устойчива градска мобилност. Първото равнище е Европейския съюз чрез следващото са регионите и третото равнище са градовете и агломерациите. Разгледахме подхода от горе надолу. Става въпрос за инструменти за финансиране, които, по, по които финансирането се отпуска при определени правила и критерии, определени от Европейския съюз различно равнище. защото така има и определени оперативни програми, изготвени от държавите членки, като за, по всяка оперативна програма има конкретни цели. А ако погледнем обратната страна, т.е. отдолу нагоре, има специфични проекти за разработване на транспорта в градска среда и някои специфични планове за мобилност. Така че, както виждате от слайда, от двата подхода, отгоре надолу и отдолу нагоре, има взаимно влияние взаимосвързаност при разработването на плановете за градска мобилност и е много важно да се вземат предвид и двата подхода при разработването на този вид проекти. И така стигаме до критериите, приложени при избора на казусите, които сме разгледали. Получихме резюме на информацията, с която разполага Генерална дирекция Регионално развитие на Европейската комисия, за да установим в по кои оперативни програми има сериозни пара отделени за разработване на градският транспорт. Става въпрос за градски транспорт и чист градски транспорт. Ставаше въпрос за пера, по които има сериозно финансиране. Също толкова важно се оказа наличието на проекти за, устой... за развитие на устойчива градска мобилност, финансирани или съфинансирани по някои от оперативните програми. И накрая решихме, че трябва да запазим равновесието между трите обективи, между трите цели на политиката по сближаване, както и географското равновесие. Това бяха трите ни основни критерии при избора на проекти. Също така искахме да изберем и един казус, в който механизмът Джесика е използван при разработването на проекта. И така стигаме до проучването на примерите. Работата по конкретните казуси представляваше комбинация от е, проучване на документи, включително и проектна документация, а също и документи, които са на разположение в интернет. Установихме контакти с е, съответните изпълнители на проекти, <clears throat> възложителите, бенефициентите, а също и общинските власти. Приложихме този подход към тези 8 проекта в Барселона, Клуш, Краков, Ливерпул, Рен, Страсбург, Талин и Хале. Три от тях спадат към целта за конкурентно способност, три за териториално развитие. С това приключва моята част. Сега ще дам думата на колегата, който ще продължи Да, благодаря. Сега ще разгледаме слайдовете. Там имаме подробна информация относно конкретните примери, които сме избрали като планове за устойчив транспорт. Започвам с казуса на Барселона. Екрана показваме кратък преглед на параметрите. Програмата има название Каталуния, като отговорен орган тук е Министерство на финансите. В дясната колонка показваме бюджета. Общ обем от 679 е, милиона евро за градски транспорт. Планът за устойчив градски транспорт се нарича Общ генерален план за градска мобилност. Отговорният орган за него е Община Барселона. Разгледахме и един конкретен проект. при който ставаше дума за лента за транспорт по магистрала C58, обслужвана от автобуси. С този проект се цели е, регионален ефект. Той, разбира се, има отношение и към градски транспорт на Барселона. Тук вече имаме и снимка. Това е платното, което се изгражда с две ленти по магистралата, с което се улеснява преминаването на автобуси за превоз на пътници. Целта е да се намали задръстването, да се подобри мобилността и достъпа до централната градска част за тези автобуси. Основните констатации тук. Първо, с този план за устойчива мобилност се изпълняват всички критерии, Проекта и планът имат съпоставими цели. Като цяло, целите са съгласувани добре. Планът за мобилност е, се изпълнява още по времето на разработването на оперативната програма. И проекта за автобусите е упоменат в е, самия план за мобилност. Имаше ограничено взаимодействие между възложителя по оперативната програма и общината поради ограничения в мащаба на проекта, тъй като възложителите по програмата обхващат целият регион, а община Барселона отговаря само за собствената си територия. Все относно проектирането и прилагането на проекта има мониторинг по това и протичат редовни заседания. Следващия практически пример е от Румъния. Клуш на Пока. Проектът се изпълнява по линия на регионална оперативна програма с общ обем на средствата 3,7 милиарда евро. Бюджета за градски транспорт е ограничен до 111 милиона евро. тази община разполагат с стратегически план за развитие, в който е включен транспорта. Разгледахме два отделни проекта за градски транспорт. Първо, мрежа от велосипеди, на които се ползват от гражданите. Също така разгледахме и модернизацията на а, мрежата за транспорт с трамвай. Това са проектите за транспорт, по които работихме. Първо, велоалейте – за ползване на велосипеди и станциите, от които човек може да си вземе велосипед. Проведена е разяснителна кампания. По втория проект се предвижда модернизация и обновяване на а, ресовия път за трамвайте. и чрез двата проекта се постига принос към общия план за устойчива мобилност. Това са основните констатации. Стратегическият план ще бъде окончателно завършен през юли 2013. Джасперс работят там с своя подкрепа, след което ще се разработят конкретни насоки за мобилността. Направен е анализ от типа SWOT за северо-западния регион. Това е обвързано с местните условия на градската среда. Служителите на общината и Северо-Западния регион координират взаимно усилията си и това го установихме при обсъждането на изпълнението на оперативната програма и двата проекта. Работихме също и с възложителя и те заявиха, че биха искали да имат по-тясно сътрудничество с местните власти, най-вече по отношение на обществените поръчки. Минаваме сега на следващия практически пример. Той е от Полша, Краков. Там разгледахме градски проекти по линия на оперативна програма Инфраструктура и околна среда. Има една регионална програма за този регион на Польша. Отговорният орган за тази програма е Националното Министерство за регионално развитие. Бюджета, с който разполагат, е оказан на екрана. Делът за градски транспорт е доста ограничен в общия обем от средства, тъй като се предвиждат много инфраструктурни обекти за изграждане, за подобряване на връзката между отделните райони в Польша. И въпреки, че делът е ограничен, общият бюджет е голям. По тази програма има около 17 проекта за градски транспорт. Краков е в Южна Полша. Разполагат с интегриран план за градски транспорт. Тук разгледахме два отделни проекта за градски транспорт. Първи се отнася до разработването на системи за управление на градския транспорт с общ бюджет около 11 милиона. Другият се отнася до изграждането на възел за а, трамваен транспорт с по-ограничен обем от средства. Тук поясняваме конкретната работа по проектите. Първият за система за управление на движението. Предвижда се множество подобрения в градски транспорт. ще се въведе нов софтуер, както и оборудване, техническо оборудване, включително подобрение в светофарите. Ще се подобри и достъпа до а, определени зони с а, ограничения в движението. Другия е проект изграждането на трамвайна линия – предвижда изграждане на платна за автобуси и е, трамваен маршрут, съобразено и с велоалеи и всичко това в е, контекста на устойчив градски транспорт. Основните ни констатации тук са следните. Планът за устойчив градски транспорт е, е в напреднала фаза, но не е завършен изцяло. Застъпени са повечето критерии. Анализът за разходите и ползите не е бил изцяло завършен. В тази оперативна програма на Полша са поставени конкретни условия а именно за разработване на такъв устойчив план за мобилност. Протеча постоянна връзка между отделните възложители и бенефициенти. Тук можем да направим сравнение с проекта в Барселона. При някои проекти мащабът се ограничава до територията на общината, при други той е много по-голям. Като цяло комуникацията е на много добро ниво. Непрекъснато се актуализира информацията, за да се а, отчете напредъка и по другите проекти в а, оперативната програма. Има някои изключения, разбира се. Като цяло отчитаме голямото усилие, което се полага там. Сега от Польша отиваме в Ливерпул, северо-западна Англия. Оперативната програма там се нарича Северо-западна Англия. Отговорният орган там е Министерството на общините и местното самоуправление. Финансирането от Европейския съюз е около 756 милиона, като делът за градски транспорт е около 36 милиона евро. В Ливерпул а, разполагат с а, устойчив план, който се нарича план за местния транспорт. Като отговорен орган е а, местният орган за транспорта. Тук разгледахме и конкретния проект, който се управлява от общината, както и още един. Като цяло има 14 проекта по тази оперативна програма, свързани с градски транспорт. Първият проект за транспорта, който разгледахме, се отнася до района на Маунт Плезент. Предвиждат се инвестиции за подобряване на тротуари, на безопасността, паркинги, велоалеи и подобни. Разполагат с, с така наречените планове, зелени планове за пътуване – тук се предвиждат подобрения за туристически обекти. Около 15 организации участват активно по тези проекти. Те са получили безплатни консултантски услуги в определен обем. Разполагаме и с а, снимки, с а, материали от а, разяснителната кампания. И с двата проекта се оказва принос към общия план за устойчив транспорт. Основните констатации тук. Планът за местния транспорт изпълнява всички критерии на устойчивия план за мобилност, включително и тези, които се изискват по закон в Обединеното кралство. Там имат обширен опит с това. Както транспортния план, така и оперативната програма имат е, е, цели, които са взаимно съгласувани. Служителите от е, компанията Mercy Travel са ангажирани за участие в проектите. Протича добро сътрудничество между възложителя и персонала, който изпълнява оперативната програма. Има и конкретни опасения, свързани с бюрократичните изисквания по линия на Европейския фонд за регионално развитие, така че те се възползваха от тази възможност да говорят с нас и да изразят своето безпокойство. Сега отиваме в Франция и конкретен пример от Рен, регион на Британия. Отговорният орган тук за оперативната програма е префектурата на Британия. Бюджетът от Европейския съюз е около 301 милиона, като делът за градски транспорт е около 10% и възлиза на около 30 милиона. В Рен разполагат с общ план за градска мобилност, който се управлява от местната компания Рен Метропол. Разгледахме няколко проекта. Първият е в по-голям мащаб и е подобен на онзи в е, Ливерпул. Проект за е, влак, ЖП връзка. Показваме и бюджета на този проект 100 е, милиона от Европейския съюз а общия размер на финансирането е около 260 милиона. Втория проект е втората линия на метрото за Рен. Като този проект се управлява от компанията Рен Метропол. С този пример разгледахме отделните ЖП връзки и обновяването по трасе около 336 км. Цена... Целта е да се подобри връзката не само в този регион на Британия, но и с другите региони. Вторият проект се отнася конкретно до подобряване на градската мобилност. Това е проект за разширяване на метрото в града. Основни констатации тук. Планът за градска мобилност е много добър. С него се изпълняват всички критерии, заложени в планът за устойчивост. Оперативната програма и проектите са съгласувани. Протича много добра комуникация. Управляващият орган обаче не беше напълно наясно с устойчивия план за градска мобилност, но като цяло потребностите на Рейн Метропол са заложени в оперативната програма. Така че целите са съгласувани, но връзките понякога липсват. Това е като констатация. Хората там ни обясниха, че комуникацията се свежда единствено до финансирането на проектите, като няма друг вид заседания, които да провеждат. Следващия практически пример ще бъде представен от Стефан. Stay in France and go to Strasbourg. Последните три казуса сега ще разгледаме. Пак във Франция, Страсбург. Оперативната програма по 4C са финансирани от Фонда за регионално развитие и а, целта за европейско териториално сътрудничество. план за мобилност. Отговорният орган е, е голяма община, голямата община а, на Страсбург. проекта, който разгледахме, е трансгранично а, удължаване на трамвайната линия до немския град Кио. Кел, извинете. Долу дясно виждате, че е, сравнително малък е размера 2 милиона финансиране от Европейския съюз. Защо? Защото само допълнителната стойност на трансграничния елемент на проекта се съфинансира, т.е. изграждането на мост на Трейн. 2,5 км е общо отсечката. В 2015 година трябва да приключи проекта. Това, което научихме от случая в Страсбург, е, че плана за градска мобилност, който е бил обновен, отговаря и на други критерии, The advantage here, uh, as well as in Iran, is that the... Каква е основната полза? Националното законодателство определя е, изисквания за наличие на транспортен план, за да се предостави национално финансиране. Това, е, това е, прави нещата по-лесни Um, има обаче е, традиции за съвместна работа с програмата Интерек. Има е, редовни заседания на управителния съвет и работната група е, по управление на проектите, което прави лесно съвместното управление на този трансграничен проект. След това Талин, столица на Естония. Там има две национални оперативни програми. Едната се нарича развитие на економическата среда, другата развитие на средата за живот. Бюджетът е сериозен, над 1 милиард, над 1 милиард евро е стоеността на всеки един от проектите. Град Талин разполага с два интегрирани транспортни плана. Единия се нарича стратегия за развитие, другия се нарича транспортен план. Тук а, а, проектите се разработват от различни а, звена. Едното е градоустройственото звено, а другото е общинско, другото е общинско звено. за да се приспособи системата към нов автопарк, е било необходимо да се модернизира инфраструктурата. Става въпрос за нови трамваи. Закупуването на мутри си става по става в рамките на схемата за търговия с емисии чрез продажба на квоти на Испания. През 2007 година е разработен планър за развитие. И двата транспортни плана в Талин се, са частично финансирани от Европейския съюз, това число пилотен проект пилотен проект. А, това, което липсва в проектите, са краткосрочни е, цели. Това не успяхме да намерим. Общинския съвет в момента не е съвсем доволен от сега съществуващите транспортни а, а, планове понеже не, не отговарят на а, общата нормативна уредба. Така че може би ще се променят. Последния случай от Хале. Провинция Саксония Анхалт, Министерството на провинцията е управляващия орган. сериозно е финансирането. Но а, малък дял от това финансиране е, е за транспортната мрежа. Стратегията за транспорт от 1997 година предстои сега да се замени от нов а, план за развитие на транспорта. Дейностите се, са, са в областта на пътната инфраструктура, е, нова отсечка, трамвайна линия. милиона евро е, е размер на финансирането на а, е, тази отсечка. Трамвай номер 7. също получава удължение на линията си. Частично са а, изпълнени всичките критерии от това, което знаем от информацията, с която разполагаме, но прегледа на, на прегледа на проекта показва, че също нямаме а, краткосрочни цели, също така и няма междинна оценка на ползите и разходите. Оперативната програма се съсредоточава върху пътната инфраструктура в малки населени места, а не в големи градове като Халес. За това няма финансиране от тази оперативна система. Проектът също насърчава велосипедния транспорт, колоездачния транспорт. А, Имало оплаквания поради прекомерна демокрация и също, също липса на редовни заседания. Ето това бяха казусите. Сега ще ви запозная с нашите заключения. Избрахме 8 проекта и станахме свидетели на различни видове и нива на сътрудничество между заинтересованите страни. Три са основните полуки – Първо, най-уместният подход е съчетание отгоре надолу и отдолу нагоре. Отгоре надолу се покриват най-вече стратегически въпроси в по-широк регионален план. От друга страна, на местно равнище, проектите за градска мобилност би трябвало да, да се разработват отдолу нагоре. Третата полука е, че е, е от голямо значение комуникацията между управляващия орган и планиращия орган. Европейския фонд за регионално развитие обикновено е, е източника на финансиране, който присъства в всички програми. От друга страна обаче в много от проектите няма а, гарантирана устойчивост. Често пъти а, финансирането и разходването на средствата става а, ефективно, но понякога има бюрократични а, пречки. Какви са препоръките ни? Първо, от областта на нормативната уредба – За да се преодолее липсата на информация, се препоръчва интерак... да се осигурят интерактивни насоки в интернет. Управляващите органи биха могли а, да упростят а, сложните изисквания, така че да е по-лесно за потенциалните бенефициенти. Трябва регулярно да се подава нова информация Комуникацията пък трябва да се институционализира, като например се осигуряват срещи на кръгла меса, както, както това става в Страсбург. Европейската комисия трябва също да а, разработи насоки. По отношение на управлението сега. трябва да се изискват планове за устойчивост тогава, когато проектите са част от оперативната програма. Необходимо е да се създаде в някои случаи и съвместна институционална уредба, пак както в проекта от Страсбург. Следващият, следващия набор от препоръки е свързан с финансирането. При предоставяне на финансиране прави управляващия орган а, трябва да се увери, че вече съществува план за устойчивост. Ако такъв няма, средствата по оперативната програма трябва от части е, да се насочат и към разработването на план за устойчивост, преди да се финансира изпълнението на самия проект. Това бе е, прегледа на основните резултати от изследването ни. Благодарим ви за вниманието е, и е, с удоволствие ще отговорим на въпросите ви. Председателката, благодаря. Много беше полезно. за целите на въпросите, които в момента разглеждаме, не само, не само за регламента, връзката между градските и институционалните, институционалните нива. Така че благодаря ви за това, че ни запознахте с резултатите. Заповядайте, имате думата за въпроси. Благодаря. Мисля, че изследването много ясно показва положителните и отрицателните страни на политиката. С комисар Баро на времето обсъждахме е, Зелената книга и плана за действие. Го питахме комисаря какво следва след плана за действие, след като се написа. Може ли да се използва като условие, защото се опасявахме, че е, всичко това ще останат просто предложения. Да, предложенията е, бяха на лице, ама какво представляват предложенията в европейската политика? Нещо като насоки, т.е. нищо не значи. Хубави идеи, стига някой да, да реши да ги осъществи. В действителност, тогава, когато имаме един добре управляван град, и го подкрепяме с европейско финансиране, е, това е един успешен случай на подпомагане. Но тогава, когато финансираме градове, които се управляват лошо, това вече е провал. Припокриват се много области, много административни звена, много, много, много компетентни органи. Видяхме, че има отделни органи, които са управляващи органи, други органи, които отговарят за устойчивостта на плана. Това е много объркващо. Пълна бъркотия цари. Ако някой иска европейски средства за градоустройствени проекти или за градска мобилност, трябва да има условие, че е на лице план за устойчиво градоустройство. И само тогава да се отпускат средства. Както виждаме, е, е, няма, няма явна връзка между управлението на оперативни програми и плановете за устойчиво развитие за устойчиво градоустройство. Това е, това е много тревожно. Трябва критерия, изискването за план за устойчиво градоустройство да залегне в политиката. Градовете, общините трябва да са задължени да изпълняват този критерий. Да, могат да се изпълнят проектите без европейски средства на своя отговорност, но когато искат европейски средства, трябва да изискваме план за устойчиво градоустройство през следващия период. Всъщност оказва се, че опасенията ни от преди няколко години а, са били напълно основателни. Янс Нилсън е следващия оратор. Искам само да ви информирам, че Жаклин Солиет е с нас от Европейската комисия, Генерална дирекция регионално развитие. По-нататък ще й дадем думата. Благодаря ви. Ще се изказвам на шведски, тъй като имам тази възможност. Ще бъда съвсем кратък, тъй като съм напълно съгласен с всичко казано от колегата Олбрихт. заключението от вашето проучване показват, че подкрепата за проектите за градска мобилност не навсякъде е дала необходимите очак... резултати. Въпросът ми е следният. За бъдеще, за да подкрепяме такива проекти, не бива да допускаме критериите, които предварително са били заложени да не се изпълняват и да не се постигат целите за устойчиво развитие, които са заложени. Това е ясно и просто. Има заложни критерии и целите трябва да бъдат изпълнени. И Ян каза същото. Това ще бъде от полза както за нас, така и за редица държави членки. Благодаря ви. Благодаря ви. Не знам дали някой друг от колегите иска да вземе думата. Ако не, аз самата ще задам два въпроса. Първият ми въпрос е следният. Виждате ли някаква разлика в каквото да е било отношение между проектите, които са изпълнени с а, значително участие на финансиране от а, европейските структурни проекти, като например Талин, Ливерпул и Барселона, и проектите, в които приносът от европейско финансиране е по-незначителен. На второ място виждаме разлика между практическите примери по отношение на връзката между оперативните програми и органите управляващи и отговарящи за оперативните програми на регионално или местно равнище и конкретните изпълнители на проекта. Понякога говорите за липса на сътрудничество и комуникация. На какво според вас се дължи този факт? и на какво се дължат тези разлики при, в различните проекти. Не знам, комисията сега ли иска да вземе думата или по-късно. И... Моля, заповядайте. Имате думата. Добро утро. Благодаря ви за възможността да се изкажа днес. Сред вас, първо място Европейската комисия приветства инициативата на Европейския парламент за изготвяне на проучване относно интегрираните планове за устойчива градска мобилност и политиката по сближаване. Надяваме се да има много възможности за обмяна на становище по тази тема. Плановете за устойчива градска мобилност са сравнително ново понятие и нов термин, но самата концепция не е толкова нова. Преди 10 години Областната комисия създаде работна група, с която изготви един доста мащабен доклад за разработването на устойчива градска мобилност. И както казаха и, както казаха, и изготвилите вашето проучване, този термин означава почти същото като терминът устойчиви планове за устойчива градска мобилност. Концепцията за устойчиви за планове за устойчив градски транспорт беше използвана и в стратегията на Европейския съюз за градската среда през 2004 година. Все пак обаче тези планове за устойчив градски транспорт няма как да бъдат наложени от Европейската комисия в периода на договаряне на настоящата програма, на настоящия програмен период от 2007-2013 година. Защо? Защото не разполагахме на времето с законодателната основа, която да ни позволи това. Ето защо нямаше как да имаме изисквания с обратен ефект към настоящите, към, за изпълняване на критерии за настоящите проекти. Но може да си извадим полуки и да изискваме по-голямо стратегическо, по-голямо стратегическо планиране за в бъдеще. Когато европейски средства се използват за разработване на проект за устойчива градска мобилност, трябва този проект да отговаря на критериите за европейската политика по сближаване. Най-вероятно това ще се случи в котовете, които са разработили планове за и местни стратегии и имат планове за устойчива газка мобилност в сравнение с градовете, които все още не са пристъпили към това стратегическо планиране. Ето защо Европейската комисия в Бялата книга, посветена на транспорта, публикувана през марта 2011 година, предлага достъпът до европейско финансиране за проекти за градския транспорт да се обвършат с изискването за планове за устойчива градска мобилност. И е, това е, е заложено в точка 31 от тази бяла книга. Освен това, изготвена стратегия за развитие на транспорта за 2013 година, където се съсредоточаваме върху тази инициатива 31 от Бялата книга. Колегите от Генерална дирекция Мобилност и транспорт също работят по осъществяването на тази инициатива. И накрая бих искала да подчертая, че имаме много богатни коментари по конкретни елементи на проучването. Ще се радваме да ги изпратим на секретарията на Комисията по регионално развитие на парламента. Искам само да отбележа, че има една много, много важна цифра, а именно 8,1 милиарда евро по отношение на финансирането за градска мобилност. Общо взето сме съгласни с тази сума, но не сме съгласни, че тази сума представлява 2,3% от общия пакет отпуснат за транспорт в настоящия програмен период. Според нас тази сума представлява около 10%, тъй като на общата сума отпусната по оперативни програми в областта на транспорта е от 81,7 милиарда, като този пакет се променя с времето, тъй като държавите членки имат право да променят разпределението между отделните сектори. Така че, пак казвам, сумата не е определена окончателно, но варира между 81 и 82 милиарда евро. Пак казвам, не сме съгласни, че сумата отпусната за развитие на градската мобилност представлява 2,3% от общия пакет отпуснат за транспорта. Но ще ви предоставим още веднъж, повтарям, конкретните си коментари на секретарята. Това е което имах да кажа. Благодаря ви. Благодаря. Ще дам думата и на Генерална дирекция мобилност и транспорт, ако имате какво да споделите с нас или просто слушате комисията. Ами не, съгласни сме като цяло с казаното от колегата регионално развитие. Въпросът за плановете за устойчива каска мобилност ни вълнува от доста време насам. Мисля, че представеното днес проучване ще привлече интересът ни и ни трябва внимателно да го разгледаме. Според нас ни чака процес на разисквания близко бъдеще в подготовката на пакета за мобилност. Трябва да се изгради ясна връзка между съществуването на такива планове и достъпът до европейско финансиране е ясна и затова трябва да много ясно да заложим условията за достъп до европейско финансиране. В момента има известна свобода, която беше отбелязана и от изготвилите днешното получване, която няма да съществува за бъдеще. Вярно е, че някои от плановете за устойчива градска мобилност не отговарят напълно на изискването за такива планове. Това е вярно в момента, но е ясно, че ако този вид планове могат да кандидатстват за европейско финансиране, то трябва да разработи много ясни условия и критерии за достъп. И тези критериите трябва да бъдат много ясно разписани. Смятам, че ще ви подкрепим по отношение ни на това изискване за правна сигурност. Знаем колко много може да навреди липсата на тази правна сигурност. Сега думата има Ян. Спомняме си разискванията преди 2007 година. Тогава се излагаше доводата, че тук се нарушава принципа за субсидиарност и че нищо не може да се налага отгоре на градовете. Но комисията трябва да вземе решение. Или искате просто да правите предложение, или ще изготвите истински правила и условия, тогава ние ще ви подкрепим. Мога да ви уверя, че градските власти не се плашат от ясните условия. Никой не е длъжен да кандидатства за европейско финансиране, но който реши да го направи, трябва да го направи по приемлива и правилна процедура от гледна точка на Европейския съюз. Ето защо предпочитаме да се да разпишат ясни условия особено предвид целите ни за устойчива мобилност и градска мобилност по инициатива 4. А за целта, за да може да подкрепяме устойчивата градска мобилност, имаме нужда от много ясно разписани условия. Мисля, че отговорът на комисията е много дипломатичен. Казвате ни на практика, че нищо не може да бъде направено. Аз обаче смятам, че може да се направи нещо и то трябва да се направи незабавно. Поручването, ясно показва, че може да има връзка между различните управляващи органи, но може да няма такава връзка и това положение е неприемливо. Председателката, добре, ако никой от генералната дирекция или от градно развитие не иска думата, ще дам отново думата на авторите на проучването. И ако сте добавите някаква информация, сте добре дошли. Благодаря ви за въпросите. Позволете първо да отговоря на коментара, отправен от Генерална дирекция регионално развитие относно финансирането. Знаем, че 2,3% е, не се отнасят само за транспорт. 2,3% се отнася до общия обем финансиране. И това е връзката, която ние осъществяваме, когато говорим за 2,3%. Иначе знаем, че делът на финансирането е ограничен. Второто, което искам да изтъкна, не се отнася до конкретен въпрос, но по-скоро да подчертая последната ни препоръка. Именно да се направи така, че един план за устойчива градска мобилност да подлежи на финансиране по оперативна програма. Това го посочихме в е, списъка от нашите препоръки. И то е от значение, защото има определени градове, които изпитват затруднения при разработването на добри такива планове. Господин Клуб ще отговори на другите въпроси. Да, Госпожо Хюбнер, на вашите въпроси. Вие питате дали има някаква разлика между регионите, които получават много финансиране и други с малко финансиране. И съответно връзката с кохезионната политика. Тук не можем да отправим някаква обща препоръка, защото трябва да се отчита конкретиката на случая. В Талин, Естония, виждаме огромен обем от финансиране, пък връзката не е толкова ясна. Има два стратегически плана, но те не са прияти все още от е, Общински съвет. Ето защо не можем да изведем такова заключение, че обемът от средства има значение. Втория ви въпрос относно сътрудничеството. Да, от ключово значение и комуникацията и сътрудничеството както в личен план между хората, така и между отделните органи в общината е от значение. Така се обсъжда проекта много по-добре на ранна фаза, много преди да се пристъпи към финансиране, обсъжда се дали се вписва добре в оперативната програма. Това е начин да се постигне економия на време и усилие. И в крайна сметка да се съгласува с стратегията. Може да се окаже, че стратегията върви в посока различна от това, което очакват местните власти и което са заложили в своите планове. Защо се отдава голямо значение на комуникацията между отделните равнища. Председателя, ако няма повече бележки, комисията също няма да вземе отново отношение. В такъв случай изчерпваме тази точка от дневния ред. Действително, проучването е много полезно за нас, особено предвид на предизвикателството, което имаме пред себе си. Предоговаряме регламента, а също и стратегическите насоки, които ще проистекат за политиката. Тук разчитаме много на работата на комисията и надяваме се те ще поставят ясни изисквания за предварителния преглед, който ще се изисква и правната сигурност, която очаква държавите членки. Още веднъж благодаря на авторите на проучването с което приключваме тази точка от дневния ред. Бихме могли да започнем с следващата точка, но един от ораторите все още не е пристигнал. Докладчикът Гайер все още не е в залата. Питам се дали някой от неговите политически съветници биха могли да поемат ролята на господин Гайер междувременно. В случай, че не, ще трябва да прекъсна заседанието, за да изчакаме пристигането на господин Гайер. Ако той не дойде, ще трябва да променим плана си за работа днес.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 Dear colleagues, I would like to start the next point on our agenda, point number five. Um, Уважаеми колеги, преминаваме към точка пета по която предвиждаме обмен на мнение в контекста на доклада на Йенс Гайер относно регионалните стратегии за промишлените райони в Европейския съюз. Сега ще започнем с господин Йенс Гайер и после ще чуем презентацията на господин Шулце, който е политически анализатор в Европейската комисия, и Генерална дирекция регионално развитие. И ще обсъдим темата за индустриалното обновяване. Междувременно очакваме да пристигнат и докладчиците в Сянка. Сега давам думата на докладчика господин Йенс Гайер. Благодаря, госпожо Хюбнер. Много се радвам, че имаме тази възможност да обсъдим обстойно тази тема днес. Ще се опитам накратко да я представя. Говорим за промишлените райони Европейския съюз и тяхното обновяване след Втората световна война. Първо, голяма промяна се постигна в минодобивните райони Манчестър и в Руската област в Германия. Се стигна до проблеми с адаптиране на тези райони след затварянето на конкретни производства. Същото се чувства и в други части на Европейския съюз. Тук говорим за регионални стратегии за адаптиране на тези райони. Някои от тях не са били особено успешни. Разбираме, че Европейския съюз разполага с конкретни инструменти по линия на регионалната политика и регионалното развитие. Днес е, сме изправени пред двойно предизвикателство. От една страна трябва да гарантираме запазване на производствената база на Европа. Не бива да изоставаме в това отношение и това е сериозна полука от финансовата криза. Има райони с добре развита автомобилна индустрия и смятам, че те трябва да имат ключово значение – ние сме убедени, че за тези райони трябва да се отреди конкретна помощ за изпълнение на регионалните им стратегии. Тук са възможни няколко подхода, обвързани с добро познаване на състоянието на районите и тяхната роля в економиката. В тези райони често пъти има определени ограничения, понякога свързани с релефа и терена, което възпрепятства реализацията на определен тип проекти. Следователно, трябва да учитаме и конкретните обстоятелства, които са наследени в периода след Втората световна война. Всичко това трябва да се отрази в разработването на проектите. А именно да се учита спецификата на районите. Не бива да забравяме също и условията за провеждане на инвестициите обвързани с квалификацията на работната ръка в съответния район. Това са най-общо моите съображения, които предлагам на вашето внимание с този доклад. За неговото изготвяне аз разговарях с множество специалисти от комисията. И се радвам за разговорите, които проведох до тук. Очаквам с нетърпение дискусията ни днес. Благодаря. Председателя, благодаря ви. Не знам дали Карима, дали желая да направи изказване на този етап. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Имате пълно право. Този доклад е жизненно важен в настоящият контекст. Както припомнихте преди малко, индустрията в Европейския съюз в момента е в опадък. Ето защо трябва незабавно да вземем мерки. За целта имаме нужда от ефикасни отговори на всички кризи, а именно економическата, социална и екологична криза, а също така ни трябва и истинска политическа воля, тъй като трябва да дадем нова насока на държавите членки, в частност по отношение на индустриалната политика в Европа. Една от водещите инициативи трябва да бъде прехода в, в енергийно и екологично измерение – много добре знаем, че днес сме изправени пред едно огромно предизвикателство и за това трябва да разработваме нови отрасли, които да са отговорни от социално-екологична гледна точка. Ще ви дам един пример. Добре знаете, че днес има сериозен недостиг на обучение и средства за трансформиране на енергийния сектор. Ето защо имаме нужда от една реформа и даване на много ясна насока за бъдещето. Ще ме попитате, а финансирането? Да, разбира се, въпросът с финансирането е от първостепенна важност. Затова смятам, че в нашия доклад трябва да дадем и насоки по отношение на екологичното данъчно облагане и за насоки създаване на реални нови механизми за финансиране, които да съпъстват индустрията, която днес е в опадък, и механизми, които ще ни позволят един, една истинска трансформация от социално, економическа и екологична гледна точка. Благодаря ви, госпожо Хубнер. Uh, I... И аз ви благодаря. Доколкото разбирам, сега вече ще дадем думата на Европейската комисия, след което ще продължим с разискването. Така, приканвам господин Клаус Шулце да вземе отношение. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, нямаме в момента слайдове за показване на екран, така че ще представя нашето послание без екран, което всъщност е малко затруднение за мен. Председателя, нека да изчакаме и да попитаме дали можем да преодолеем това техническо затруднение. Комисията, смятам, че важно да подготвим екрана за презентацията на Саубленс. Нека да започна все пак. Разбира се, ние приветстваме тази инициатива, подета от е, Европейския парламент. От наша гледна точка с нея се подчертава нуждата от един системен подход при обновяването на промишлените райони. Ето вече екранът работи. И по-добро съгласуване на отделните европейски политики, особено на регионално равнище. Отначение тук е да си отговорим на въпросите как да се обновят районите, кое е от значение за економическото им развитие в глобален контекст. Дали старите рецепти продължават да са ефективни при условията на криза. Това е което правим ние в комисията, подготвяйки новия програмен период за структурните фондове. Много от нещата се съдържат в стратегията Европа 2020. Основните въпроси са как да го постигнем, как да намерим верния път за развитие на промишлените райони, за периферните райони, Ключовото понятие тук е интелигентна специализация. В следващите няколко минути ми се иска съвсем накратко да представя това понятие, без да навлизам в големи подробности. Ще ви разкажа как работим за тези райони, какво предвиждаме за тях чрез техните регионални стратегии, стратегиите за иновации, за да се подпомогне економическото развитие и промишлено обновяване. Накратко ще ви посоча и насоките за политиката, които вече сме публикували. На едно от последните заседания на тази комисия мой колега е направил изложение за това как можем да съгласуваме тези идеи с концепцията за интелигентен растеж. Тази концепция е представена на държавите членки за целите на изготвяне на техните нови програми. Сега, нека видим първия слайд. Интелигентната специализация е ключово понятие за инициативата иновации в Европейския съюз. Тук се насочваме към силните страни в отделните райони и конкурентите им предимства. За всяка страна, за всеки град се дава възможност сами да набележат как да заселят своето економическо развитие. Разбира се, това предполага процес по набелязване на приоритети. Това са елементи, които са застъпени в новото понятие. Както знаете, ние сме въвели и конкретни условия за разходване на средства от структурните фондове, що се отнася до иновациите. Около 100 милиарда евро ще се освоят тук през следващия програмен период – именно чрез тези регионални или национални стратегии за интелигентна специализация. Това ще ни помогне да изправим така тези региони, да им помогнем в търсенето на иновации по смисъла на стратегията Европа 2020. Това не е нещо, което се разработва единствено в комисията и го изтъквам, защото то почива на отговорите на въпроса какво ни трябва за да постигнем растеж през следващите 20 до 30 години, какви трябва да са новите модели за развитие на промишлените райони. И всичко това се случва на място като анализ. Тази концепция е ориентирана към новото разбиране за растежа и наскоро бе препотвърдена от Организацията за економическо сътрудничество и развитие. Вървят глобални дискусии по новата индустриална политика, новите предизвикателства пред производството. Малко преди коледа този доклад на ОСР бе публикуван – организирахме една конференция тук, на която присъстваха трима комисари. Докладът бе представен там. Доклад за ролята на интелигентната специализация. И сега ще е, обвържа нещата с е, доклада на господин Гайер, като цялата тази информация е налична на уебсайта на Генерална дирекция регионално развитие, а също и на сайта на платформата за интелигентната специализация. Нека да изтъкна, че си служим с една широка дефиниция тук, в която включваме не само високи технологии, имаме предвид иновации, които почиват не само на научни изследвания, но също и на квалификацията на хората – новите методи за обществени поръчки, например. Ако мислим за по-добрите по по публични услуги, всичко това е застъпено с нашите нови насоки, например туристическия отрасъл. Интелигентната специализация не означава да заложите единствено на високи технологии. Вие самите трябва да откриете къде е вашия потенциал за растеж и съответно така да насочите ресурсите си за следващите 5-10 години, като всичко това трябва да е съгласувано с заинтересованите лица на място. Така потвърждаваме всичко, което до тук е правено по линия на политиката за регионално развитие, но вече с по-строги критерии. Първоначално Работихме с конкретен експерт, който трябваше да присъства тук, но не успя да дойде. Той трябваше да говори за конкретните технологии, които са ключови. Разбира се, информационните технологии <coughs> са от съществено значение и те се разглеждат като ключ към тази специализация. Те са нещо като катализатор за растежа на средните технологии и малките предприятия? Или постигате иновации, или изчезвате при сегашната обстановка. Компютърните технологии, разбира се, са от съществено значение за економическия растеж. И така, за следващия програмен период казваме, че ще бъдат допустими за финансиране подобни компютърни технологии, които се внедряват от е, малки и средни предприятия за тестване на производства. Това е записано и в регламента. Тук е, вече съгласуваме нашата работа тясно с е, Генерална дирекция конкуренция. Имаме взаимното разбиране, че не бива да поставяме ограничения и спирачки пред този процес на внедряване на ключови технологии. Друг важен елемент е вашето сътрудничество с други региони. И тук ключовата дума е териториалното сътрудничество интелигентните стратегии за специализации не са ограничени до конкретни региони. С тях искаме да накараме хората да изграждат платформи, чрез които ще бъдат готови да създават иновации. Трябва да се достигне до една критична маса, до събиране на експертно познание в конкретния регион – защото не всички региони са готови с иновациите. Разбира се, ще има конкуренция между регионите, но искаме да протече и една структурирана координация. Трябва да имаме и стратегическо виждане за това как да свържем отделните кластери от региони чрез допълване на тяхната специализация. И така тази платформа добива все по-голямо значение, защото тя е обвързана с всичко, което става около нас, тук в Европейския съюз, с новите предизвикателства и признаваме ролята на регионите. Това се разбира много добре отделните, в отделните комитети, които работят по планирането за следващия период. Трябва да се засили помощта за междурегионалното сътрудничество под формата на кластери, за да се засили тяхната конкурентно способност. В момента програмните комитети разработват насоки, работят и с комитета по Интерек. Смятаме да продължим с тези наши усилия. Тук подчертавам процеса. Той върви отдолу нагоре при набелязване на конкретните възможности. И това е като ключов момент. Приоритетите за политиката вече не са изключително в ръцете на държавните органи. Не бива да се разчита единствено на централната администрация да набелязва потенциала – това е интерактивен процес, в който активна роля има частния сектор. Тук не забравяме естествено и университетите и изследователските центрове. Те следва да съгласуват своите програми, своите решения в контекста на общото, което е набелязано. Иначе няма да се достигне до нужната критична маса за района а това е от спешен порядък, за да могат районите да се възползват по най-добър начин от финансирането. И така, интелигентната специализация е нов, конкретен подход, насочен към индустриалното обновяване, диверсификация чрез нови дейности и поява на нови отрасли. Предвижда се и координация в хоризонтален план, а също и с индустриалните политики, с политиката за селските райони, с тази за околната среда. Трябва да се засили координацията с тези политики, иначе не би било разумно стратегията за развитие да бъде затворена в един единствен отдел – без да протичат консултации с други министерства. Тук ми се иска да изтъкна и градското измерение на всичко това. За съжаление, колегите от отдела за градско развитие не успяха да присъстват на това заседание – те са заети с изключително много работа, свързана както с Европейския парламент, така и с други задачи. Но аз обещавам да им предам това, което е разисквано тук. Интелигентната специализация е концепция за европейските региони, но тя е свързана с градското измерение – Градовете се разглеждат като центрове за иновации, а целите за развитие могат да се постигнат чрез добра стратегическа визия за това как да се насочат ресурсите. По отношение на достоинствата тук за индустриалните градове, от времето на инициативата за градско развитие, комисията винаги е подкрепила този по-широк подход на интегриране като се има предвид е, насочване не само към економическата промяна, но обхващане и на всички други промени, които се очакват в градската среда, като например социални жилища, екологични предизвикателства и подобни. Градските зони са а, сложни терени, където има набор от възможности и предизвикателства. Общинските власти трябва добре да разгледат своите стратегически възможности при планирането. И това се вписва отново в концепцията за интелигентна специализация. Тук ще помогнем с новата методика, с нови инструментариум за засилване на техния капацитет по планиране и подпомагане на економическа трансформация. За новия програмен период насърчаваме държавите членки да заделят поне 5% от Фонда за регионално развитие за тези интегрирани подходи. Тук насърчаваме градовете да се заемат с тази концепция, но не бихме искали да се ползват твърде сложни инструменти. Интелигентна специализация е предимно насочена към промишлените райони, но ако има конкретни общини, които желаят да се вземат с нея, това трябва да се приветства. Като тук ще търсим съгласуваност с всички други градски инициативи и онова, което искаме да постигнем с стратегиите за иновации. Накрая, интелигентната специализация е методика, която е подходяща за всички райони, тя може да се ползва, разбира се, и от отделни градове, а защо не и от селски райони. Какво правим в момента? Показвам го на екрана. Работим с голям брой райони и то много интензивно. Това е разликата с близкото минало. Преди две години стартирахме с тази платформа. Председателя, Виждам червена светлинка пред мен. Някой подал сигнал, че трябва да забавите темпото на изказването си. Лектора, да, просто не иска да отнема много време. Показвам набързо тези слайдове, с което иллюстрирам усилието, което полагаме, за да реализираме на практика тази нова концепция в името на индустриалното обновяване за новия програмен период. Какво постигаме с тази платформа? Повече от 100 е, региона работят по нея. като нещата са задвижвани от е, нашия съвместен център за научни изследвания. Организираме партньорски прегледи, подготвяме анализи има обучение, което се осъществява. Осигуряваме работа с експерти за експертни анализи. Имаме голям обем такива анализи. Вече възложили сме 58 договора, по линия на които експертите се срещат с интересованите страни на място в тези райони. Така държавите членки могат да изградят съответните управленски структури, които са нужни за реализация на концепцията за интелигентна специализация. По отношение на насоките, на този слайд показваме цялото така наречено семейство от насоки. Обхващаме най-различни тематични аспекти. Например, връзка между университетите, предвиждат се инкубатори за ноу-хау, горско стопанство, интелигентен растеж. В момента разработваме и насоките за кластерите и иновациите при тях. Що се отнася до насоките и обмен на добрата практика – мога да кажа, че сме много добре подготвени за бъдещия програмен период. Надявам се, че идеята за интелигентна специализация ще си проправи път при положение, че имаме добро разбиране за двигателите на индустриалното обновяване – гледайки назад, но и напред, като си вадим полки от това, което сме направили добре и онова, в което сме се затруднили. Ще спра до тук, с което давам думата на следващия лектор. Благодаря. Uh, presentation and I, I apologize for not introducing earlier Mr. Christian Soblens who благодаря ви за изложението. Аз извинявам се, пропуснах да представя господин Кристиан Собленс от Европейската асоциация на агенциите за регионално развитие. Ако обичате 10-12 минути, имаме време. Благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа. 12 слайда общо имам, така че ще се вместя в 10 минути. Три основни въпроса ще разгледам. Първо, какъв е новия контекст за предприятията, какви са предизвикателствата по отношение на иновациите в отраслите и ще, ни трябва, ще ни трябват ли някакви нови помощни услуги в помощ, в подкрепа на предприятията. Във всички сектори имаме раздробяване в изследванията, производството, пазарите. Регионите обаче се трябва да, трябва да създават добавена стойност, активи. Така че за да е, се занимаваме с е, изследователска дейност по е, регионите, ни трябват нови инструменти. Трябва да се съсредоточим върху капитала, върху активите на регионите, естествено човешкия капитал, но и видовете услуги, които се развиват, социалния капитал и така нататък. Затова идеята за интелигентната специализацията е особено важна, защото се съсредоточава върху а, основните ви предимства. Това, което можете най-добре. Е, тук виждате а, е, три групи предприятия. Тези, които са попаднали в ниша, защото имат а, е, добър продукт тези, които имат ниски разходи, ниски цени съответно, и, и е такива, които са по средата. това материал от преди две години би трябвало сигурно Peugeot да го смъкна надолу, а Audi и BMW да ги кача по-нагоре, но това е това, което става в региона. Горе може да сложите Бавария или Кембридж, а долу някой южен район. Има и такива, които са по средата. Валония, например, те могат ли да предприемат, да възприемат подхода на нишата или ще трябва да си смъкват цените в помощните услуги в подкрепа на предприятията? Едно основно предизвикателство в Европа е, че влагаме много средства в наука и изследвания, но всъщност има много малко ползи от това за пазара, особено в новите сектори, нанотехнологии, биотехнологии, слънчева е, енергия в това число. Къде са европейските е, предприятия? Въпреки, че много пари сме вложили в изследвания. Така че трябва да се хвърли мост към регионалното ниво, за да се осъществи това, най-вече в е, сектора на финансите и комерциализацията на резултатите от изследователската работа. Затова трябва да гледаме по различен начин на регионалното ниво, да докараме знанията до пазара. Публикуваме много научни резултати в престижни списания – но а, възниква въпроса кой, кой оценява потенциала на създаваното знание от изследователската работа, както по отношение на пазари, така и по отношение на малки и средни предприятия. Кой има а, капацитета да, да управлява и да поглъща иновациите? Дали ще е публично достъпно или ще има защитени а, права на интелектуална собственост, е, това са различни варианти. Регионите си дават сметка, че този актив го няма при тях и това, тази празнина трябва да се попълни. Трябва да се признае също процеса на предприемаческата нахочивост. Можете ли да ми кажете 10 компании, които във вашия регион а, скоро са инвестирали в а, съвременни технологии, високи технологии, като биотехнологии, нанотехнологии, роботика? Не, защото това не е продаваема. Също така, може ли да ми дадете списък на 10 малки и средни предприятия, които вземат активно участие в превъзлагането на иновативни дейности и благодарение на това да са повишили производителността си. Има ли много предприятия с специализирани услуги? Намирате ли предприятия, които насърчават иновациите? като се ползват от иновативни услуги. Това биха били най-новаторските предприятия в един регион. Тук виждате, че в днешно време, ако има клъстърна политика, е по-добре да се инвестира в междуклъстърно сътрудничество. Естествено, че може да има информационно-технологичен клъстър сам по себе си, но информационните технологии днес са в основата на всичко. Чухме в предното изложение, че трябва да се цели между регионално сътрудничество. Не може да очакваме 20 кластера да възникнат в един район. Трябва също да а, почнем да сегментираме. Сега тук няма да ви запознавам с целият списък. Искам обаче да разбуня един, един мит. Това, че малките и средните предприятия а, а, създават растеж и заетост. Трябва да се развенчае този мит, защото 75% от предприятията всъщност едва оценяват. Само някои, само някои видове малки и средни предприятия създават заетост и растеж. Публичните органи също, също си мислят, че а, иновациите са в основата на знанието. Това също не е вярно, защото има иновации в много области, в бизнеса изобщо, в начина на живот, в изграждането на, на, на, на мрежи. Колко форми на иновация виждате на тази снимка от Копенхаген? Какво виждаме тук? Човек, който си продава продукта, който обаче не представлява, не представлява особен интерес тогава, така че каква е стоеността на тази иновация? Следващия въпрос е а, какви помощни услуги трябва да предложим на малките и средните предприятия, а и на големите в регионите. За да спечелите, трябва да получите надмощие е, над конкурентите си? Как ще подпомагате предприятията? Чрез финансиране, чрез знания, чрез обучение, консултации за технологиите и пазара или се съсредоточавате върху човешкия капитал на предприятието? Това е въпрос, на който трябва да се отговори, стига да разполагате с необходимите финансови лостове, достатъчно ликвидност. Рисковия капитал също се казва, че е, е, като цяло, като цяло е, е безуспешен. Аз не мисля, че това е така обаче. Ако един вид подкрепа не помага, тогава трябва да е, да се пренасочите към друг вид е, подкрепа, така че в крайна сметка предприемача, когато се изправи пред инвеститорите, да бъде готов да е, се защити. Друго нещо, което искам да подчертая е, че има 30-40 книги на пазара за това как да създадем силиконовата долина или нанодолината – Рядко обаче човек намира, намира книга, която да казва, че един регион може да не стане първенец, но може да, да, да заимства. водещ опит от друго а, място. Има някои схеми, като например Мария Кюри и Еразъм, които спомагат за това. Но когато изслушвате човек, който е получил безвъзмезно финансиране в рамките на Мария Кюри, попитайте го какво си заимствал и си донесъл в своя регион. технологичния трансфер в класическия си вид определено съществува. Можете да се съсредоточите върху конкретен вид предприятия, които не се занимават единствено с износ, а интернационализация в друг план. И така някои заключения. Трябва да се попълни празнината, се хвърли мост между търсенето и предлагането. Второ, трябва да се претегли да се претеглят операциите и трансформациите. Често пъти се дават средства, но това е просто една финансова операция. Това тя не води до трансформация. Често пъти е, вниманието ни е насочено твърде много към организацията. Понякога и политиките са, са в основния фокус на вниманието ни. Говорим постоянно за 2020 година, стратегията за 2020 година. Често пъти а, е, мислим в много кратки срокове. Това ни прави негъвкави в дългосрочен а, план. Та това са идеите, които исках да набележа. Ще се опитам сега да, ви, да ги а, обобщя. Съсредоточавайте се в най, върху най-доброто в а, един регион. Второ, сегментирайте регионите по, според тяхната специализация. Председателката, благодаря. Сега вече ще открия дискусията. Заповядайте. А, съвсем накратко ще се изкажа. Това е много обширна тема. Говорим за регионални стратегии в промишлени райони в Европейския съюз. Това е част от регионалната политика. Чухме много важна информация за това какви инструменти могат да се ползват. Парламентарната комисия по регионално развитие – занимава с този въпрос, защото е много важен за регионите, но Комисията по промишленост, ИТРЕ, е разписала политиките за иновацията. Така че подходът е, е доста интегриран, добре интегриран. Мога да ви кажа, че след две седмици първата, първото посещение на делегация от комисията ИТРЕ ще отиде на посещение в Севиля. В момента се опитваме да съчетаем политики от различни области и да ги приложим спрямо периода 2014-2020 година. Ясно е, че е, тази така наречена интелигентна специализация е, е предварително условие, условие за промишлените е, райони, за, за сключването на пар... споразумение за партньорство с трети страни. Съмнявам се дали всичките тези страни всъщност ще могат да изпълнят тия условия за толкова кратко време. Мисля, че трябва да се съсредоточим върху основите предварителни условия, основните. И след това вече през едните години да, да предприемем допълнителни а, действия, защото подходът и процесът е много мащабен. И като чета доклада и се питам кое е важното, мисля, че колегите са прави, като казаха. Сега да цитирам, информационните и комуникационните технологии трябва да присъстват във всички региони като сектор – Творческите отрасли също са много важни. И е важно парламента да излезе с позиция по този въпрос, така че да, да даде възможност за подобни инвестиции. Не знам дали в настоящия доклад ще можем да обхванем всички страни на въпроса. На следващото... Видях, че в плана за тази година сме предвидели изслушване по въпроса на интелигентната специализация. Това е много важна тема и ще трябва да отразим резултатите в а, а, доклада си. Благодаря. И Боку посет. Карима Дели, благодаря ви за това представяне. Аз не искам нашите европейски региони да се превръщат в силиконовата долина. Казвам ви го съвсем откровенно. Смятам, че нашите региони имат своята местна култура, имат своите местни особености, и по никакъв начин те не трябва да навлезат в един дух на конкуренция на всяка цена и по този начин поне непряко да унищожат богатството и предимството на регионите, а именно техните местни особености. Така че ясно казвам, не искам нашите региони да се превръщат в силиконови долини. Бих искала нашата регионална политика действително да преориентира индустриалната политика с цел справяне с предизвикателствата, пред които сме изправени. Първото предизвикателство е фактът, че Европа е сравнително бедна на изкопаеми горива и нашата фактура за плащане на енергия, идваща от чужбина, е над 600 милиарда евро годишно. В момента сме в контекста на толкова а, активна конкуренция, че енергийните източници, дори сектора на възобновяемите енергийни източници в момента страда от конкуренцията, идваща от бързо развиващите се държави. Ето защо трябва да инвестираме в развиващите се отрасли и то не в предприятия, които ще съществуват 2-3 години, а в предприятия, които ще съществуват 20 или 30 години. Няма да се справим с въпроса за измененията в климата или възобновяемите енергийни източници за няколко години. Това обаче са насоките, които трябва да, дадем на европейските региони и в частност по отношение на действията в областта на климата. Говорихте за автомобилния сектор, поставихте и други отрасли и казахте, че трябва да се пренасочим от сектора на автомобилите, който е силно замърсяващ с въглероден диоксид, диоксид, към други видове транспорт, които са по-екологосъобразни или чрез насърчаване на обществения транспорт, например. И тук ми е казано, интелигентната специализация трябва да се съсредоточи върху иновативните отрасли. Напълно съм съгласна с вас и за това трябва да инвестираме в екотехнологиите, екологичните технологии, които в момента не са част от общата европейска индустриална политика на, на Съюза. Освен това ми се струва, че тази индустриална революция може да се осъществи само ако успеем на регионално равнище да изготвим истински истински териториален анализ възоснова на особеностите на региона, на потребностите на гражданите, на положението на пазара на труда и т.н. Ето защо въпросът ми към вас е следният. В момента трябва да изготвим тези териториални диагностики за нуждите на регионите, но въпросът ми е какви ще са критериите, които ще прилагаме, защото е ясно, че потребностите в градските региони не са същите, като потребностите в селските региони. Така че всяка държава членка трябва да изготви своя методология за извършване на тези териториални анализи, тъй като предизвикателствата навсякъде са различни, а на основното предизвикателство, разбира се, си остава заедостта. Благодаря думата има Никос Хизокелос. Благодаря ви. Може да водим безкрайни разисквания по отношение на индустриалната политика. Затова аз бих искал да се съсредоточа върху темите, които вълнуват нашата комисия по регионално развитие, за думи но регионалното развитие. Разполагаме с два класически модела, които са свързани с редица проблеми. И третият модел, моделът на иновативната индустрия, който има свои собствени критерии и изисквания. Всеки регион трябва да има свободата да избере кой индустриален модел би искал да прилага. както по отношение на индустриалната политика, така и по отношение на регионалната политика, постигнатите резултати трябва да се извършват в рамките на един постоянен процес на консултация и координация. И всеки регион трябва да има право на да, иск, да свое собствено мнение и на изказване на собственото си становище за модел на развитие. Ясно е, че регионите трябва да се впишат в един дух на сътрудничество, тъй като те трябва да се конкурират на международно равнище. Вярно, че нашите региони изостават значително по отношение на мерките за опазване на околната среда. Много често те не спазват дори и съществуващото в момента законодателство, в частност по отношение на енергетиката. Ето защо имаме нужда от стратегии и в средносрочен план, и в дългосрочен план, стратегии, които да позволят прехода на тези региони към една економика и модел на развитие, който е социално и екологично отговорен. Новаторските предприятия, новаторската промишленост трябва да се превърне в мост между планирането на стратегическото економическо развитие и екологичната и социална отговорност от друга страна. Ще ви дам няколко примера в рамките на Европейския съюз и тук в Европейския парламент говорим за ефикасното използване на суровините. Или с другото ми каза, но трябва да се съсредоточим върху най-оптималната потреба на тези суровини, което минава и през рециклирането и други подобни действия. Тук имаме нужда и от отрасли, които да изградят инфраструктурата необходима за рециклиране на използваните суровини. Вторият пример е свързан с а, различните видове транспорт и в частност морският и речен транспорт в Европейския парламент отдавна се опитваме да, да предприемаме мерки за намаляване на замърсяването, идващо от плавателни съдове. За целта трябва иновации и раз... сериозна научна развойна дейност в областта на сту... корабостроенето. Трябва да строим плавателни съдове, които да имат почти нулев отпечатък в околната среда. За целта имаме нужда от научно-изследователска дейност с иновативен характер, която да може да бъде приложена бързо на практика. В Европа ние искаме да имаме плавателни съдове, които да не замърсяват околната среда. А за целта, пак казвам, се нуждаем от планиране, основаващо се на настоящите научно-изследователски програми. И тук регионите също могат да играят много важна роля в трансформирането на сектора на корабостроенето. Тук мисля в частност за на по-отдалечените региони, които могат да играят водеща роля в отрасла на корабостроенето. Освен това, във всички региони трябва да се възползваме от социалния капитал и предимствата и особеностите на всеки отделен регион. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо председател. Аз имам един съвсем кратък въпрос или по-скоро молба. Дали можем да получим презентациите на ораторите по електронен път? И вторият ми въпрос е дали можем да изготвим един глосар с всички съкръщения, които се използват на срещите на нашата комисия. Може би мълцина от нас са наясно с всички съкръщения, но аз, гледайки слайдовете, разпознавам само едно-две съкръщения. Останалите са ми напълно непонятни. А бих искал се пак да разбера за какво се говори. Така че особено по отношение на представянето за интелигентна специализация, тук имаше много и различни съкръщения. Струм че е много интересни. Бих искал да знам какво стои зад тези съкръщения. А по същество, мисля, че има опасност интелигентната специализация, подобна на интелигентните градове, да доведат от една страна до много интересни проучвания в рамките на е, Организация за економическо сътрудничество и развитие и други институции, но от друга страна цялата тази инициатива показва просто, че имаме нужда от добро управление. Интелигентен означава просто добре управляван. Вярно е, че контекста се променя, но въпросът остава същия. Дали управлението е достатъчно добро или не. А много често в политиките, които разработваме, интелигентен всъщност означава добър. Въпросът ми е, какво се е променило в разработването на платформата за интелигентна специализация? Ние като законодатели имаме нужда от много ясно обяснение. Явно, че предприятите разбират какво означава тази, това понятие. Важно е обаче това понятие да бъде добре разбрано и от регионите, и от нас, законодателите, за да можем да разпишем добро, добри законодателни текстове. Аз бях докладчик по доклада за Европейски фонд за регионално развитие и аз питам къде точно се съдържа законодателството това понятие? Дали ще бъде включено чрез актове за изпълнение или по някакъв друг начин? Или говорим просто за насоки, за платформа и, ли просто инициатива, която се включва по първия стълб на стратегията Европа 2020 година. Разбирам каква е основната идея. Въпросът ми обаче е, полагат ли се някакви усилия за вписването на тази идея в някакъв законодателен текст и обвързването и с някакви а, конкретни изисквания или правила? Иначе имаме вече много, много интересни платформи за обмен на опит, като например интерактивната платформа за обмен между градовете. Въпросът ми е каква е платформата за комуникация в рамките на новия програмен период за структурните фондове. Може би въпросът ми е много прост, но кажете ми се пак, къде намираме тази, това понятствове? Ďakujem, pani predsednička. Nechcel е, съм поводня vystúpiť, але... Благодаря, госпожо председател. Първоначално нямах намерение да се изкажа, но след тази презентация вече имам желание да споделя някои мисли. През 1999 година бях избран за кмет в моята страна. И тогава се опитах да привлека университетите за активно участие в общинския живот, в планирането, например. В университетите имат огромен потенциал и ноу-хау, но не го ползват. Следователно трябва да има някой който да ги консултира как да опозотворят твоя потенциал. Съгласен съм, че е необходимо определено ниво на управлението, за да ангажираме регионите. Стратегията, която представихте днес, мисля, може да се прилага не само за производствата, но и за други области на регионалната политика. Въпросът е как да си послужим с вашия анализ на практика. Ако го предложим на ограничен кръг слушатели, това не е достатъчно. Трябва да го превърнем в законодателство, за да знаят регионите, че именно това е пътя, който трябва да се следва. Съмнявам се, обаче, че регионите ще могат активно да се включат. Това, което трябва да направим ние, е да ги ангажираме за участие. Благодаря. Председателя. Следващия оратор. Благодаря ви, госпожо председател. Аз високо оценявам това проучване, което бе представено, но то има конкретни ограничения. Бих казал, че прекалено теоретично. макар че имам високо мнение за съдържанието му. Мисля си за сегашната ситуация. Въвеждаме нормативни актове, които в момента разработваме. И това трябва да се обвърже с представеното проучване тук. Иначе, ако този материал не намери своя контекст, той ще остане само теория. Позвавам се и на думите на господин Ван Нистелрой. Трябва добре да съзнаваме потребностите на отделните региони. И трябва да видим как да съчетаем специализацията с интелигентния аспект. Сигурен съм, че ще охванем това в нашия подход. Нека направим така, че наистина да се ползва в практиката това проучване. Председателя, благодаря. Преди да дам думата на експертите, нека да кажа, че първото ми заключение от е, това заседание е, че ни трябва още една среща за да се информираме по-добре за усилията на Европейската комисия. Те обхващат около 200 региона. В името на стартирането на тази нова концепция за интелигентна специализация. Тук ще добавя още един въпрос за пояснение. По това, което комисията в момента прави, за да се подготвят регионите за въвеждане на новата концепция? Дали онова, което вие правите, го разглеждате като създаване на една система или по-скоро смятате, че то се свежда до укрепване на капацитета на регионите за справяне с глобалния контекст? в Европа спешно се нуждаем от иновации, защото виждаме, че се появяват нови конкурентни участници в економиката. Определено Европа трябва да засили своя капацитет за иновации като двигател на растежа. Това опира и до регионалната политика да се укрепи капацитета на регионите, да засилят своята способност, да разкриват работни места и да се справят с социалните проблеми, нещо, което аз намирам за огромно предизвикателство за Европа. И мисля си, че една нова дискусия относно индустриалната политика ще е от съществено значение и за регионалната политика. Да се види какъв е капацитета на тази нова политика за промишлеността, по какъв път да тръгне тя и как да ангажира местното регионалното равнище, така че те да дадат своя принос. Затова аз съм много благодарна на господин Гайер за това, че той застъпва и това измерение в нашата дискусия, защото иначе не обсъждаме ролята на регионите при индустриалната политика в Европа. И най-добрият начин за регионите е да разгледат това, с което разполагат, своя потенциал. Той може да е културен, може да е социален, може да е технически. Има цял набор от възможности. Дискусията несъмнено е полезна, но колегите вече споделиха, че това е само началото на тази дискусия и следва да я продължим. Искам и се да ви помоля да се спрете на въпроса на господин Обрехт именно до каква степен е необходима нормативна уредба тук, до каква степен говорим за процеси, които не се нуждаят от нормативни разпоредби за политиката. Защото в момента сме в средата на договарянето на новите актове. И тук в парламента можем да видим какво още е необходимо, но ако комисията прецени, че не е нужна нова нормативна уредба, трябва да се заяви ясно. Ще се радваме, ако направите подобен коментар. Може би не вие лично, но вашите колеги. Ако е необходимо, ще поддържаме контакти по тази тема с комисията. Разбира се, заповядайте и Кристиян ще получи думата. Благодаря. По това ще отговорим заедно с Кристиан. Първо по правния контекст. Аз, разбира се, не съм в състояние да говоря от името на комисията, но иначе разбирам добре нуждата от пояснение. Аз лично участвам в насърчаването на интелигентната специализация. Има два аспекта тук. Първото е ново да се създаде това задължение за придържане на, към конкретна строга методика. Не просто да се казва, че е проведен анализ от типа слот и това е което е набелязано, моля да го финансирате. След което се пристъпва към разходване на средствата по 7 годишния период. Именно това разбираме ние под изграждане на капацитет. И тъй като това вече се поставя като предварително условие, регионите биха желали да имат е, поведението на добрия прилежни ученик. Те са готови да го изпълнят. Това е ново задължение. В е, новия регламент имаме приложение с 7 точки. Това са критериите за изпълнение на условията. Няма да ги чета сега пред вас. Действително, насоките са кратки. Но в добавка на това, ние стартирахме с публикацията на новите насоки. Обхващаме стотици региони, които за първи път е, ще имат партньорски проверки, за да разберат как са се справили до сега, дали имат подходяща стратегическа рамка и после на базата на оперативните програми да си дадат сметка как да използват разумно финансирането. Вече имаме определен капацитет. Има много региони, които все още не са се регистрирали за платформата, но работят с консултанти, правят преглед на постигнатото до сега, като стратегии за иновации, правят сравнение с новите насоки, работят с водещи международни експерти, за да набележат нови проекти. Ако не го направят, ще стане следното. И тук ще дам един хипотетичен пример. Ще има региони, които няма да са в състояние да разходват парите, които са им отделени за иновации. Иначе те, вероятно, имат своя програмен комитет и се питат какво да направим с тези пари. Тогава се появява един университет и казва, трябва ни машина за разчитане на ДНК за няколко стотин хиляди Появява се друг, който казва трябва ни Ферари. И така всеки получава своята машина, която ще остарее само за няколко месеца. Тъй като нещата се обновяват много бързо. Дали това е истинската интелигентна специализация? Вече казах, че това е само хипотетичен пример. Следователно, трябва ни една подходяща стратегия, добре съгласувана с заинтересованите страни. Колегата ще говори за аспектите на управлението. Това е новото, по което работим. И бихме се радвали, ако продължим тази дискусия с вас, защото наистина си заслужава да го обсъждаме. Следващия оратор ще направя няколко коментара. Този процес промени мисленето в много региони. Аз пътувам много и се срещам с хора, които все още не, не го осъзнават добре. Трябва да се отговори на няколко въпроса. Първо прави се диагностика на местното равнище. Еко-инновации все по-често се чуват. Изниква аспекта за управлението и той е добре описан – изискано от всички заинтересовани страни да присъстват при набелязването на управлението. И все пак регионите имат свобода на преценката тук. Няма да се позовам на конкретни региони, Обикновено регионите се обръщат към професор от университета, за да се направи анализ от типа слот, след което се обръщат към кабинета и казват какво трябва да се финансира. Другият начин е да се работи с консултанти, набелязват се 10 приоритета за изпълнение на регламента. Има и други региони, които организират публични обсъждания интернет страници и после някой от администрацията или консултант вече формулира идеите. Виждал съм и четвърти модел за формиране на неформални системи за управление. при който по-активно се застъпват местните заинтересовани лица. Ключовото тук е, че трябва да съставим качествени документи, без съмнение. Но после кой ще контролира реализацията? Ето това е ключовото. Шестата стъпка е да се оцени въздействието. Кой ще контролира това? Дали сметната палата? Генерална дирекция регионална политика? Имат ли достатъчно служители за това? Наистина е деликатно. Реализацията опира и до политиката, която ще се провежда. Ако ще се правят кластери или инкубатори за ноу-хау, всички искаме интелигентни инвестиции. Следователно трябва да се заемем сериозно с това начинание. Трябва да убедим регионите да инвестират в това, което е разумно за тях. Защото анализите от типа слот се правят на всеки 6 години. Това се изисква по оперативните програми. Но после никой не си задава въпроса каква е желаната промяна и как е бил адаптиран региона. Тук е, някой попита каква е разликата спрямо положението в миналото. Днес въпросът стои така. Или правим иновации, или изчезваме. Трябваше да работя като експерт в регион, където развиват туризъм. И ако не правят иновации, ще се окажат губеща страна. Имаше пилотна инициатива с хотели, с което постигнаха економия от 20%, благодарение на по-добро управление на електричеството и водоползването. Другото е да се сформират кластери между местни хранителни предприятия, които да работят с хотелите. Чрез оптимизиране на доставките и производството на храна. Това вече не са технически иновации, това са иновации в сферата на обслужването. Разбира се, тук трябва да се предвидят по-големи инвестиции, отколкото в миналото. Председателя господин Гайер, желаете ли да направите коментар? Да, бих искал първо да благодаря на господин Шулц и господин Саблен за изложението. Получи се интересна дискусия. Благодаря и на колегите за участието им. Тук сме изправени с проблем за това, че не можем да си представим как ще се реализират тези стратегии. Ако говорим с политиците в отделните региони, те говорят за конкретни категории проблеми, като на първо място се питат какво трябва да се направи и какви са приоритетите. Първо трябва да усъвършенстваме процеса. И тук добре да си дадем сметка за ролята на нашата комисия. Как да превърнем чудото тук в реална политика. Как да продължим работата по новите инициативи. Бих предложил на нашата комисия да се вземем с тази сложна стратегия за интелигентна специализация, така че тя да бъде по-добре обмислена. Например, да си дадем сметка за това в какво специализират отделните региони. Например, ако вземем минодобивните предприятия, в такива региони трябва добре да се обмислят приоритетите и стратегията за тях. Могат да се изградят и мрежи от е, региони, които ще специализират по конкретен начин. В е, моя доклад ще отчита всичко това. Ще се засегне и въпроса за реализацията на тези стратегии за интелигентна специализация. Какво ще означава това и за регионалната политика в Европейския съюз с е, конкретните е, последици за финансирането и законодателството, е, върху което днес не можем да се спрем в детайли. Радвам се, че работим с е, експерти. Все още не е напълно ясно как точно ще се приложат новите стратегии в регионите при отчитане на тяхната специфика. Какво можем да направим тук? Комисията е набелязала конкретна методика. На теория това е чудесно. Можем да се обърнем към университетите, към изследователски центрове. Но нека да не забравяме конкретната политика, тъй като това продължава да е наясно за мен. Разбира се, ще продължим да го обмисляме с други експерти. Председателя, благодаря. Днес комисията няма да вземе конкретни решения. А, този доклад ще остане на дневен ред за следващото ни заседание. Така приключваме с тази точка. Yeah,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 това стигаме до следващата точка от дневния ред. Превишихме времето. аз ще говоря вместо, вместо господин Тойра а, по доклада на АЛДЕ за освобождаването от отговорност на комисията. Искам да ви помоля да разменим точките в дневния ред, защото не мога да остана дълго. Имам вече други ангажименти. Господин Обрих докладчика е тук, е, така че не би трябвало да има проблем. Ich verstehe Ihr Anliegen und Herr. Разбирам. Господин Обрих действително е тук. Само, че трябва и докладчиците в сянка да са тук. А, сега са тук докладчите сянка по предния а, доклад. Те може да не могат да останат толкова дълго. Аз лично нямам нищо против, но ще трябва да следваме дневния ред. Другите докладчици в сянка имат пълното право да настояват да следваме дневния а, ред. Tagesordnungspunkt 6. Ja? Just a moment. И така, шеста точка. Аз не разбрах. Моя доклад за след обед ли ще се гледа? After the Irish presidency. Directly after the Irish presidency this afternoon. Веднага след като проведем разискването с представителя на Ирландското председателство, ще е вашия доклад. И така, следващата точка от дневния ред. Европейски фонд за подпомагане на най-нуждаещите се, господин Омаржи. Благодаря ви, господин председател. Малко позакъсняхме с а, дневния ред, но все пак, с ваше позволение, бих искал да отделим е необходимото време за представянето на този толкова важен за нашата комисия регламент. Нашата комисия трябва да изготви становище по регламента, свързан с Европейския фонд за подпомагане на най-нощащите се. Както знаете, този Европейски фонд замества програмата за подпомагане за изхранването обсъждахме този, обсъждахме този въпрос в края на миналата година, след решението на Съда на Европейския съюз от 13 април 2011 година. Това решение заплаши самото съществуване на програмата. Колегите може би си спомнят, че имахме дискусия в пленарна зала и Европейския парламент с почти пълно единодушие изготви своята позиция, а именно, че програмата трябва да бъде продължена. Като начало след 2013 година, но най-вече, че тази програма трябва да бъде продължена за по-дълъг период от време. Разискванията в пленарна зала също така показах недоволството на редица членове на Европейския парламент, които ясно изгласиха своето становище, че е недопустимо в контекста на настоящата криза, на тази криза, която изоставя все повече европейски граждани. В този контекст е невъзможно да си позволим да сложим край на една подобна програма. Аз самият заявих, че е просто срамно да заплашваме тази програма, при положение, че се намират милиарди, с които се подпомагат банките. Ето защо. След тези разисквания и след мобилизацията на гражданското общество в редица държави членки, държавите членки поискаха от Европейската комисия да изготви един нов регламент, който да вземем предвид и решението на Съда на Европейския съюз от април 2011 година. Тук може би трябва да припомним, че Европейската програма за помощ на най-нуждаещите се беше създадена през 1987 година в рамките на общата селскостопанска политика. И държа да го подчертая, защото тази програма беше част от ОСП и именно този факт представляваше проблем за няколко държави членки и в частност за Германия, тъй като именно Германия подаде жалбата в Съединен Европейския съюз. Защо тази програма беше част от ОСП? В началото ставаше въпрос за един механизъм, който позволяваше да се използват изоставащите запаси от хридони продукти на благотворителни организации, които ги използваха за обществени кухни и друг вид благотворителни цели. С течение на времето, необходимостта за това освояване на Свърхпродукцията на селското стопанство изчезна и постепенно тази програма се превърна в финансова подкрепа в същият размер и именно тази трансформация в функционирането на, хранителната, на програмата за хранително подпомагане беше санкционирана от Съден Европейския съюз. Тоест съществуваше разминаване между реалното функциониране на програмата и правната основа на тази програма. И това разминаване беше основа на жалбата на Германия пред съда. Въз основа на решението на съда, програмата, чието период на действие изтичаше през 2012 година, както и следствие на мобилизацията на гражданското общество и след приемането на единодушната позиция на Европейския парламент, държавите членки решиха, че е крайно време да се намери политическо решение. Първото политическо решение беше програмата да бъде продължена до 2013 година. Второто политическо решение беше да се преразгледа регламента, за да може той да отрази и решението на Съда на Европейския съюз. И това е документът, който разглеждаме днес. Мисля искал да обърна вниманието на колегите на един много важен за нашата комисия елемент. Става въпрос за правното основание за създаването на новият фонд. Правното основание е член 175 от новият договор – който е част от дял 18 на договора, свързан с, а, с, с а, регионалното и териториално сближаване. Там се твърди, че основният средство на Европейския съюз за насърчаване на заедостта, борба срещу бедността и насърчаване на социалното сближаване е и ще продължава да бъде социалния фонд. Анализът показва, че имаме нужда от този отделен инструмент, тъй като основното основание за Европейски социален фонд, а именно член 162, изисква пряска, пряка връзка с заедостта или мобилността и за това въз основа на член 164 имаме основание за създаване на този нов инструмент, както и въз основа на член 150, 175, извинете, който предвижда специфични действия извън рамките на структурните фондове. Подчертавам важността на правното основание, за да подчертая колко важен е този доклад за нашата комисия. Този доклад се вписва в рамките на политиката на сближаване. Ето защо аз смятам, че нашата комисия можеше да бъде и водеща комисия по това становище. Отбелязах си коментара на секретарията относно неофициалното засилено сътрудничество с Комисията по заедост и социални въпроси, но все пак, повтарям, според мен, ние се занимаваме с, с този доклад с водещите цели на регионалната политика. Сега, нека сега да разгледаме новият регламент. Смятам, че преди всичко трябва да се занимаем с бюджетният аспект. Пакетът, който ще се отпуска за фонда ще бъде от 2,5 милиарда евро за периода 2014-2020 година като държавите членки ще, приема, ще поемат 15% от а, финансирането на националните програми. Останалите 85% ще дойдат от фонда. Втори важен елемент в този регламент е разширяването на приложното му поле. Първо плаща за всички държави членки. И на второ място се предвижда снабдяване с хранителни продукти, като тук се добавят и серия материал, други материални блага, като например е, предоставянето на облекло, на обувки, на сапун и на друг вид е, стоки и е, стоки от необходимост. И според мен това, това, това разширяване на поле ще доведе до редица проблеми. На първо място разширяваме прочното поле на програмата, но едновременно с това намаляваме бюджетния пакет отделен за тази програма. Според непрестанните организации, този бюджет от 2,5 милиарда би трябвало да бъде почти отвоен, т.е. трябва бюджет най-малко от 4 милиарда евро, за да се а, покрият само потребностите от а, подпомагане в областта на изхранването. Ето защо смятам, че Европейския парламент трябва да излезе с много ясна позиция преди следващата среща на Европейския съвет, за да можем да отговорим на исканията и очакванията на всички асоциации. Повдига се и друг въпрос, който засяга особено, в особено висока степен регионите, а именно фактът, че държавите членки може би няма да имат възможността да финансират своята част от програмите и най-вероятно държавите членки ще се обърнат към местните власти, а местните власти се намират в момента в изключително тежко положение и няма как да осигурят необходимите средства. Ето защо в, в, в тъй създадения контекст е много важно Европейския парламент да излезе с много ясна и единна позиция. Всички ни гледат и очакват нашето становище по тази тема. Знаете, че в момента с кризата над 116 милиона души в Европа са заплашени от бедността. През 2011 година над 118 пакета от храни са били разстадени. Има все повече искания, все повече от нужди и за това ние трябва да отговорим по съответният начин и трябва да поискаме от Европейската комисия да измени своето предложение в няколко аспекта. Разширява се да поле се обхващат и дрехи. Ние сме склонни да приемем това предложение, но за целта трябва да се отпусне и съответното финансиране. Това е първата ни размяна на мнения. Предполагам, че ще имаме и други разисквания тук в нашата комисия, за да можем да изготвим един изчерпателен доклад. Много ви благодаря. Терес. Първо докладчика в сянка от ТНП. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за изчерпателните му обяснения. Най-напред е, бих искала да припомня, че тази тема е прекрасен пример за тема, по която всички членове на Европейския парламент от всички политически семейства се бориха заедно за спасяването на програмата. Всички ни публикувахме редица резолюции и изпратихме редица писмени въпроси към Европейската комисия в подкрепа на тази програма. Също така държа да подчертая и усилията, които положиха Асоциацията на градското общество, за да привлекат вниманието на общественото мнение. Видяхме великолепна мобилизация във всички държави членки. Благодаря и на Европейската комисия, която успя да намери необходимите човешки, финансови и правни ресурси за изготвянето на това ново предложение за регламент. Но, както каза нашият докладчик, все още има и неясни елементи. Много съжалявам, че е, правни проблеми в някои държави и членки доведоха до намаляване на работата на Европейския съюз в социално отношение. Както каза нашия докладчик, около 116 милиона души са заплаш, заплашени от бедността, от които 40 милиона живеят при особено тежки обстоятелства. Ще дам пример с организацията Ресторантите на сърцето или Ресто Кьорок, асоциация, която е много известна във Франция. Тя е раздала над 115 милиона ястия на бедни през тази година, като 23% от финансирането на тази асоциация са дошли от европейско финансиране. Съжалявам и а, проблемите с, и предвидените намаляване на финансирането, предвидено в новата многодишна финансова рамка от около 3 милиарда към приблизително 2,5 милиарда евро. Притеснявам се и от а, намаляването на Европейския фонд, Европейския социален фонд, чието бюджет все още не е договорен. Има опасност и от осложняване на процедурата. Затова се питам, защо да не се върнем към един по пост модел, а именно дадена сума, която се използва за закупуване на хранителни продукти или се делегират тези правомощия на дадена благотворителна организация под контрола на обществените власти. Трябва да отбележим колко е важно да има възможно допълване с другите европейски фондове, в частност с социалния фонд и необходимостта да включим борбата срещу бедността в рамките на усилията за политиката, на политиката по сближаване имаме нужда от а, спешни мерки, трябва също така, трябва също така незабавна помощ чрез Европейския фонд за най- нуждащите се в средносрочен план с Европейски социален фонд и в дългосрочен план с фонда за регионално развитие. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Санчес Шмидт. Следващия оратор. Monsieur le Président, si vous le permettez. Господин председател, с ваше позволение по име и по молбата на госпожа Танселия ще си позволя да прочета от нейно име изказването й. Най-напред благодаря на докладчика за отлично свързаната му работа и се надявам, че ще успеем да отговорим на потребностите на най-нуждащите се, на, в частност през 2013 година, годината на европейските граждани. Всички нуждаещи се трябва да знаят, че Европейския съюз проявява солидарност към тях и че ще направи всичко възможно да ги извади от затрудненото им положение и да подпомогне интеграцията им в обществото. Европейската криза увеличи броят на хората, заплашени от бедността в Европейския съюз и на хората, които се нуждаят от европейска помощ. Бюджетът на програмата беше намален с близо 40%. докладите на асоциациите, които отговарят за прилагането на програмата, показва, че броят на нуждащите се изписъкът е много дълъг. Става въпрос за бездомни хора, за самотни родители, хора останали без работа и живеещи в при много тежки условия. Има също така и пенсионери без семейство, студенти в много трудно положение или други хора без семейство, които не могат да се справят с покриване на основните си нужди. Смятам, че трябва да се разработят критерии, за да можем по-добре да идентифицираме нуждаещите си и да включим тези критерии в програмата. Така, например, може да включим бременните жени в селските райони или майките с деца под 5 годишна възраст, които са около 40% от всички жени. Също така трябва да обвършим тази програма с програмата за добро изхраване на децата или програмите за вакцинация в училищата. Трябва да се предоставя здравословна и балансирана храна на най-нуждаещите си и да предоставим възможност на тези хора отново да започнат да се грижат сами за себе си в един процес на социална реинтеграция. Тази програма трябва да служи и за социална и економическа интеграция на подпомаганите. Не бива да забравяме, че днес програмата се прилага на европейско равнище с помощта на 31 000 асоциации, в които работят 800 служители и над 10 000 доброволци. Оказва се, че и сред служителите на тези организации има хора, които, се, които имат нужда от помощ от Европейския съюз. Ето защо смятам, че трябва да разполагаме със средства за намеса при а, много спешни служ... случаи. Трябва също така трябва да се свържем и с големите вариги от а, магазини за предлагащи хранителни продукти, които предлагат хранителни стоки с срок на изтичане, които изтичат след няколко дни. Според нас трябва да се свържим с тези вериги и да ги помолим да предоставят тези хранителни стоки в хранителните банки, за да могат те да бъдат раздадени на най-нуждаещите си и да няма загуба и прахосничество на хранителни стоки. Трябва да се замислим и за възможностите за складиране от обществените органи. Възможно е да подпочетем решение на европейско равнище. Трябва да продължим да интегрираме тази програма в цялостната социална политика. Координацията с други програми за подмогане на нуждаещите ще помогне за изграждането на един цялостен подход в тази област. От своя собствено име бих искал да допълня, че тази мярка има огромно символично значение. Не бива да се лъжем. Тази програма за помощ е в опасност. Понякога доводите на желащите премахването на тази програма са основани, но смятам, че трябва да я запасим на всяка цена. Предполагам, че и вас, както и мен, не веднъж са ви обвинявали, че не мислите за обикновените граждани, за най-нуждащите се, а защитавате най-силните в света. Затова смятам, че трябва да подкрепим тази програма, защото тя променя имиджа на Европа. Предлагам да преразгледаме бюджета на тази програма. Смятам, че повече от всякога трябва да водим тази дискусия, тъй като финансовите перспективи и годишна финансова рамка в момента се договаря. Ето защо с нашият текст трябва да изпратим много ясно послание и аз ще предложа изменения в тази насока. Благодаря ви. Благодаря ви. Още шестима са се записали за изказване. Ще се справим, но моля, имайте предвид, че нямаме време. Заповядайте следващия. Благодаря ви, господин председател. Responsables européens sont-ils... Благодаря, господин председател. Европейските политици са станали толкова безчувствени, че че, че не могат е, да покажат елементарна солидарност към най-уязвимите. Разполагаме се стратегията за 2020 година, тя ни дава, дава насоки. Трябва да е, намалим поне с 20 милиона а, хората, които живеят под границата на а, бедността. Каква е обаче статистиката? Това често са мъже, жени, деца, които буквално страдат физически. Искам, искам а, да подчертая това. Мисля, че комисията ни трябва да а, обърне внимание, особено явно на, на тези въпроси. Има над 100 милиона души, които са застрашени от бедност. 40 милиона души нямат достъп до здравословна храна. 80 милиона европейци е зависят от този фонд. Така че критиката, която е отправена а, към а, новия фонд, се свежда до това, че е, е, фондът е ограничен като количество помощ. 3,5 милиарда имахме, сега вече са 2 милиарда. Та, първата битка ще бъде да запазим, да съхраним бюджета. Нещо повече, ние наистина се борим за един а, европейски бюджет. Видяхме, че с бюджета по кохезионния фонд има проблеми, но а тук става въпрос за средства от социалния фонд, който ще се съкръщава. Трябва да отправим ясен сигнал, че това не бива да става. Второто нещо, което искам да кажа – Преди, преди да съществува този механизъм, благотворителните е, организации получаваха пряко е, помощите. Сега обаче в новата система ще има съфинансиране. 15% у нас, например, във Франция. Има някои страни, в е, които, които са в много трудно социално и економическо положение. Как очаквате от тях да предоставят те, техния дял от финансирането? Ами то просто няма да се осъществи, защото има други приоритети в тия страни. Така че клаузата изискването за съфинансирането трябва да отпадне. Трети момент, който е обект на критика. Парламентът отказва да се занимае с първопричините на а, бедността. Кога ще се събудим и ще се занимаем с това? За да се преборим с бедността, трябва да приемем цяла платформа от политики. Добре, сега говорим за храна, средства за храна. Ами какво ще кажете за бездомните, за а, децата, които растат в а, лишение? Там какво ще правим? В съвета има а, мълцинство, което блокира вземането на решение. Трябват ни 20 гласа от 27. Гражданите имат нужда от тази помощ, за да оцелеят. Е, така че трябва, трябва да го заложим това в регионалната политика. Първия въпрос който е свързан с решението, е да подкрепим иновациите. Защото по такъв начин само ще гарантираме, че най-бедните имат достъп до, до здравословна и питателна храна. Трябват ни регионални програми, които да са новаторски, социално насочени. В моя регион има една, една благотворителна универ... организация, която се казва Юнитер, която, е, която е свързала, е, успява да свърши е, помощта, продоволствената помощ с местните производители. По такъв начин успяват да доставят на хората свежи плодове и зеленчуци. Водят се кампании за здравословно хранене продоволствените банки не могат да раздават стара храна. Те са организации, които са част от социалната и регионална кохезия или сближаване. Всичко това са социални форуми, както и, както и места, където се предоставя помощ под формата на храна. Местните, дребните местни селскостопански производители също могат а, да окажат помощ. Да, в криза сме, но а, Европейския съюз би могъл да изиграе роля като регулира цените на храните. Накрая, Искам да кажа, че не одобрявам формата на механизма. Това, че е, е, е чисто благотворителен а, механизъм. Аз мисля, че трябва да е нещо повече. Дължим на гражданите да им осигурим основното право на достъп до храна. Фондът трябва да остане специализиран. Това не е специална програма. Няма такава специална програма и не бива да има припокриване с други програми. Необходимо е парламента да осигури на хората една полезна програма, която да, е, е която да демонстрира неговата солидарност. Благодаря ви. Благодаря. Пет минути имаме. И малко повече. Четирима оратори искат да вземат думата. Заповядайте следващия. Благодаря ви за че Не ни остава много време, така че искам и аз от своя да благодаря на докладчика. Смятам, че трябва да вземем предвид статистическите данни, цитирани от докладчика, а именно данните на Евростат за 2011 година. Не бива да забравяме и увеличаването на броят на бездомните в Европа. Това, това явление, което се увеличи в 15 от 20-те държави членки на Европейския съюз. Освен това, неправителствените организации искат да се да имам специфични мерки за борба срещу бездомните. Ето защо смятам, че правителствата, които трябва да отговарят за този фонд, трябва да изготвят и по по-гъвкави правила, за да можем да е, увеличим броят на социалните групи, които могат да се ползват от фонда. Трябва да има и различни механизми за улесняване, каквито има и за другите европейски фондове, за да може помощта да стигне възможно най-бързо до гражданите. Едновременно с това трябва да гарантираме постоянно наблюдение и строг финансов контрол на цялата програма трябва също така да съблюдаваме правата и достоинството на най-нуждащите се. Освен това, това е една изключително важна инициатива и тя трябва да бъде използвана по най-ефикасен и бърз начин. Благодаря ви. Dann kommt jetzt Herr Bitte schön. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. Господин председател, Безспорно, кризата увеличи броя на хората, които са в най-голяма нужда. Европа трябва да покаже солидарност чрез фонда, за да помогне на най-нуждаещите се. Това е само 1% от средствата, които са необходими, за да се спасят южноевропейските страни. Фонда наистина е малък, много малък. А трябва да, по, да помогнем на хората в беда. В периода 2014-2020 година дейностите трябва да се съчетаят с други области на политиката с цел борба с бедността. Трябва да намалим броя на бедните. Това е част от целта за 2020 година. Все повече и повече бедни хора а, а, минават под границата на бедността. Например, хора, които не разполагат с достатъчно средства, за да а, си платят парното от дома. Трябва да опростим програмите. Също трябва да, да се съсредоточим върху резултатите. Това означава, че хората, които изличат полза от а, фон, от помощта, трябва реално да получават истинска полза. Трябва да получават качествена храна, например, а не каквото и да било за ядене. Трябва да се предоставят а, качествени продукти, а не а, продукти второ качество. Трябва да укрепим и здравната и екологичната страна на въпроса. Не бива да се възползваме от бедността, за да се отърваваме от по-некачествени продукти. Това трябва да е обвързано с други неща. Например, трябва да се помага на хората, които нямат достъп до здравеопазване. здравеопазване. В Гърция 30% от населението няма достъп до нормално здравеопазване. Благодаря. Господин Корона. Като се има предвид колко време ни остава, само две неща ще кажа. И също ще е, помоля докладчика е, нещо по този въпрос, който е особено важно. първо бих искал комисията ни да, да покаже повече разбиране по отношение на отдалечаването между идеята за Европа и гражданите. Мисля, че това е пагубно. Така стана с фондовете за земетресенията и, и липсата на финансиране по този проект също е, също е особено тревожно. Мисля, че понеже сме е, комисия по регионално развитие, трябва да отправим много ясно послание по отношение на финансирането на проекта. Второ, обръщам се към докладчика, мисля, че трябва да, да е, обвържем този фонд, фонд с е, резолюцията от преди една година по отношение на разхищението на храна. С огромно мнозинство парламентът одобри резолюцията, в която се призовава комисията да предприеме редица действия на европейско ниво за борба с разхищението на храна. Разхищението на храна е тясно свързано с настоящия фонд, този, който сега обсъждаме. В доклада мисля, че трябва да се спомене, е, спомене тази е, резолюция на парламента. Благодаря. Господин Ньютон Дън. Господин Ньютон и след това докладчик. Благодаря ви. Ще се опитам да бъда съвсем кратък. Намираме се в а, положение, когато бедността и заедостта и безработицата в Европа непрестанно се увеличават. В контекста на кризата, разбира се, трудно може да се обсъжда темата по начин, който аз бих желал да я обсъждаме, а именно каква е нашата отговорност на местно равнище и на национално равнище. Отговорността за подкрепа на най-нощащите се. Аз говоря от а, име като от опита си 15 години като комет на град в Швеция. Разполагаме с средства за справяне с проблемите, за осигуряване на необходимите хранителни продукти, дрехи и осигуряването на жилище на местно равнище. Това е напълно възможно и това може да бъде постигнато на национално равнище с продуктивните организации, и с помощта на организация на гражданското общество. Бедността се увеличава и в Швеция и най-добрият начин за борба с тази тенденция е създаването на работни места, създаване на възможности за, на заетост, за да може бедните хора да имат минимален доход, доход на достоинство, който да им дава възможност сами да се прехранват. Притеснявам се, тъй като в а, нашата комисия Становището ни е много ясно, че социалния фонд трябва да работи за създаване на заетост. Но в държавите членки има много ефикасни програми за създаване на работни места, за привличане на социално изолираните на пазара на труда и тяхното оставане на пазара на труда. Има различни проекти и в рамките на Европейския социален фонд и на другите субструктурни фондове за създаване на работни места. Това е целта на тези проекти и това са изисквания и правомощи и задължения на държавите членки и всичко това трябва да се свърши в рамките на Европейския социален фонд. Добре, казва председателката. Сега ще помоля съвсем накратко докладчикът да направи своето заключение. Благодаря ви, господин председател. Имам няколко съвсем кратки коментара. Дискусията ни показа и потвърди моето твърдение, а именно, че има почти пълно единодушие между всички членове на парламента. Подходът понякога се различава, но всички сме съгласни, първо, че е важно да се запази тази програма и второ, че трябва да се отпуснат необходимите средства на тази програма, за да може тя да отговори на огромните нужди. Също така беше казано, че е важно понякога да се върнем към най-основните въпроси. Не съм убеден, че бюджетната строгост и всички мерки за бюджетна строгост са заложени в договорът от Рим. но За сметка на това в договорът от Рим е записано, че необходимостта от здравословна и балансирана храна представляват основно право. Ето защо Европейския съюз не може да избяга от своята отговорност. Последният ми коментар възоснова на проведената дискусия е, че е важно членовете на парламента да вземат своят, да изготвят своята позиция преди следващото заседание на Европейския съвет, за да може да припомним колко е важно политиката по сближаване да разполага с необходимият бюджет като цяло и в частност да настояваме за запазването на тази програма. Тъй като тук става въпрос за доверието към европейският проект като цяло, предвид а, засилващо се недоверие доверие и всички държави членки. Благодаря ви. Благодаря. Ще очакваме на 19 февруари е, доклада. Крайния срок за изменение 31 е февруари. Така пише при мен. 19 е, февруари е доклада и ще видим нататък. Благодаря ви. Ще продължим след обяд.